Okay, colleagues, I'm getting started very early because I know we're tight for time this afternoon, but the commissioner has only got... Здравейте, колеги! Ще започнем, защото трябва да сме на време. Като дойде комисара, ще има 45 минути само. И така, нищо, че имаме само трима членове на комисията и аз. Предполагам, че приемаме проект по дневния ред, така че можем да преминем към първата членка, Хоризонт 2020. Дам думата на прокладчика. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, ще се опитам да бъда кратка. По традиция най-напред бих искал да благодаря на всички докладчици в Сянка за отличното ни съдействие през различните ни срещи по изготвянето на доклада. Чрез изготвянето на компромисните изменения, мисля, че успяхме да доближим някои от разминаващите се бедни точки, които се дължат на разминаванията в мнението за хората на транспорта за, економич... за економиката на Европейския съюз, както и за въздействието на транспорт върху околната среда текста, с който със сигурност ще се запознали. По наше мнение обединява становището ние, че транспорта трябва да се смятат за средство за економическа конкурентна способност, за повишаване на кругосъобразността и за териториално сближаване. Това е аспект, който засегнахме. И разбира се, трябва да вземем предвид и социалното измерение на транспорта, чрез създаването на работни места, както и с всички други аспекти за подобряване на социалната ситуация в Европа. Взели сме предвид, разбира се, и а, елемента за сигурността. Изготвихме четири компромисни изменения като консенсус между отделните политически групи. Без да ги представям подробно, бих искала да се спра накратко на съдържанието им. Първото изменение обхваща текста на Изабел Дюрон, където се говори за а, нуждите на гражданите за промяна в а, начините на транспорт. Според нас това изменение по-добре отразява потребностите на гражданите за предвижване, в частност в градските райони. А като цяло, чрез това изменение успяхме да намерим добро равновесие между необходимостта за намаляване на емисиите от въглероден диоксид от една страна и необходимостта да не се изолират допълнително най-отдалечените региони от друга страна. Чрез това компромисно изменение Компромис номер две също ни дава възможност да обединим различни изменения, които подчертават колко важен е транспорта за Съюза, в частност по отношение за доста. Колкото си спомням, транспорта представлява около 13 милиона работни места в Съюза и над 6% от БВП на Съюза. Към това се добавя, разбира се, и аспектът териториално сближаване. Първоначалният Първоначалният компромис обхваща изменение 56 на Кристин Дюрак – като целта е насърчаването на промишлеността и се подчертава ключовото значение на сектора на въздухоплаването за Съюза. Направихме някои промени на това изменение. И в крайна сметка групата на НДП не участва в този компромис. Така че в крайна сметка изменение 56 беше от отеглено от този компромис и ще бъде гласувано отделно. Третият компромис засяга най-важният елемент от доклада, т.е. иновациите и научно-развойната дейност. И там се подчертава волята ни за намаляване на емисията от въроден диоксид до 2020 и 2050 година. Също така се взима предвид и целта за намаляване, дво, двойно намаляване на броят на смъртните случаи по пътищата в Европейския съюз до 2020 година. И също така по-дългосрочната по цел за а, нула смърт на пътищата до 2050 година. Тук изменението е по-скоро от лингвистичен характер, на френски не, не се Разката не е съществена, но в английския вариант а, този лингвистичен елемент е доста по-важен и затова успяхме да намерим компромисно решение. И четвъртият четвъртият компромис засягаше драстичното намаляване на емисиите от въглероден диоксид, като постигнато тази цел минава през увеличаване на е, енергийната ефективност на всички видове транспорт и чрез насърчаване на всички видове иновации за намаляване на, на емисията въглеродни диоксиди или пълното им заличаване от различните видове транспорт. Тук, разбира се, се предвижда работа по отношение на разработването на альтернативни а, горива, но също така и нови средства, нови двигатели и подобряване на системата за зареждане за текстоварните превозни средства и също така иновации в областта на инфраструктурата. Като приложение и ще намерите списъка за гласуване по близо общо 100 изменения. Като цяло предлагам да приемем редица предложения не подкрепям някои от измененията, не защото те не са с добро качество, а просто защото заедно с докладчиците в Сянка предпочетохме този доклад да се съсредоточи най-вече върху научно-развойната дейност и иновациите. И за това всъщност не подкрепям тези изменения, защото те повтарят вече казаното в доклада. Предлагам да не подкрепим изменение 71 на Изабел Дюран, където се говори за зелената економика. Това е една много хубава концепция, но не е пряко свързана с иновациите и научно де... дейност. Същото въжи и за изменение 99 ако медиацията и обществените консултации са много важни при изготвянето и реализацията на големите инфраструктурни проекти, все пак смятам, че това изменение по-добре ще се включи в доклада за трансевропейските транспортни мрежи. Това е за сега, уважаеми колеги. На ваше разположение съм за допълнителни разяснения. Гласуването ще бъде от сутрин. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Грош. Благодаря, господин председател. Нашия докладчик Сянка още не е тук, така че от името на НЕП бих искал да благодаря на а, госпожа докладчика за чудесната работа, която е свършила. Разбира се, понякога съществува опасно да се опитаме да кажем твърде много, и, и да пропуснем някои от съществените неща. Не е такъв случаят. Разговаряхме и с другите политически групи. Успяхме да се споразумее за най-важното. Нашата комисия, пък и Европейската комисия, трябва да не забравят, че стратегията до 2020 година има, поставя особено ударение върху научните изследвания, мобилността и транспорта. Нещо, което понякога се подценява по отношение на економическата му стойност и по отношение на укрепването на научно-изследователската база на Европа. Мисля, че всичко това е много добре отразено в доклада. Намерен е баланс между транспорта и мобилността като економически фактори, а също така и като предизвикателства, свързани с устойчивото развитие. едва ли е необходимо да казваме, че в тази област са необходими по-нататъчни научни изследвания. И накрая казвам, че разбирам отношението към изменението на госпожа Верджер за авиацията, защото за мен това е един много ярък пример как европейските страни могат да работят заедно. И мисля, че дори зелените биха се присъединили към решението, което може да отговори на това предизвикателство. Несъмнено, подобен вид сътрудничество би било много полезно и в други области, така както е било полезно за постигане на този компромис. Може би може да се направи известно редактиране на текста, за да бъде той подкрепен и от, и от други политически групи. Важното е, че се подчертава значението на економическите и екологични аспекти. И нашия докладчик в Сянка не е тук. И аз бих искал да благодаря на докладчика. Подкрепяме а, компромисите, които са постигнати. И ние сме, разбира се, за трансгранично сътрудничество, за европейско сътрудничество, не само в областта на авиацията. За жалост не можахме да намерим компромис тук и следователно зелените ще гласуват против. А, но ще трябва да се примирим с това. Госпожа Фостер. Благодаря, господин председател. Благодаря на Натали Гризбак за голямата работа, която е свършила. Докладът е много сложен. Нашия докладчик Сенка Роберт Сиз не е тук. Моля да го извините. Внимателно разгледахме списъка на предложенията за гласуване. Повечето от тях можем да подкрепим. Имаме и някои въпроси, но искаме още един път да благодарим на докладчика за свършената работа. Благодаря, госпожа Аяла Сендер. Благодаря. Благодаря, господин председател. Мисикала да отбележа, че предложението е направено добронамерено. Но рецесията, кризата засяга не само транспорта, тя засяга и други сектори. И когато става дума за авиацията, а, ние решихме да направим устно, предложим устно изменение, защото става дума не само за авиацията, а за всички транспортни сектори. Това е нужда, която изпитват всички а, сектори на транспорт, всички видове транспорта. А, други имат не по-малко нужда от подобно решение от авиацията. В никакъв случай не трябва да дискриминираме едни видове транспорт за сметка на други. Благодаря, господин Дамяни. Благодаря, господин председател. Ние в Европейската комисия високо ценим работата, която госпожа Грисбек е свършила. Работихме в конструктивен дух. Тя поддържаше връзка с нас и с заедно с останалите членове на комисията сътрудничихме. Докладът фактически отразява основното в предложението на комисията за хоризонта 2020 по отношение на транспорта. Ние се опитваме да намерим равновесие между политическа подкрепа, економика и конкурентоспособност, социо-економически, социално-економически цели и технология. От една страна е, е, имаме аналитичния подход към транспортните системи, а също така и модалните специфики на различните видове транспорт. Всичко това трябва да бъде отчетено. Тя подчертава и някои от предложените изменения също така подчертават нуждата да се установят връзки с различните политики. Не само политиката в областта на транспорта, но и политиката в областта на климата, околната среда и енергетиката. Необходимо е да се усили взаимното допълване на програмите за транспорта с други програми. Допълнително ударение трябва да се постави върху устойчивостта. И в, във връзка с това трябва да кажа, че е, приемаме с удовлетворение много от предложените изменения. Много, но не всички. Някои изменения не приемаме, защото смятаме, че те е, навлизат в прекалено големи подробности. Е, някои от измените са обединени и в, в усилието да се намери компромис е, се е стигнало до някои противоречия. Например, това свържи за компромисно изменение 4. В някои случаи се прави опит да се е, внесат елементи, които излизат извън е, обхватът е, на темата транспорт в случая. Имам предвид онези изменения, свързани примерно с туризма. Но общо взето оценяваме добре и се отнасяме положително към повечето изменения, които се предлагат. Благодаря, госпожа Гризбак. Искате ли да добавите нещо? Виждате как ви хвали Европейската комисия. Искате ли да добавите нещо? Благодаря. Благодаря. Аз съм така направо а, много силно, много силно впечатлена от всичките положителни неща, които ми се казаха. Радвам се, че е, се обединяваме е, около основното. Споделям мнението на комисията. Разбира се, най- най-лесно било да се опитаме да бъдем колкото може по-кратки, да избегнем повторенията и да избегнем някои противоречия, които са привнесени, особено във връзка с компромисните предложения. Съгласна съм с е, казаното относно четвърто из... компромисно изменение, но такава ни е работата. Опитваме се да намерим равновесие, да намерим баланс. А, имам предвид е, и устното изменение, което се предлага от на Сандор. Подкрепям го изцяло. Смятам, че идеята е чудесна. А колкото забележките на Михаил Крамер, Матьо Грош и Мадам Фостер, разбира се, приемам а, тяхните предложения също с удоволствие. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Утре ще гласуваме. Напомням ви, че гласуването по а, този доклад в Итре ще бъде през октомври, а в пленарна зала ще се внесе през ноември. Ще видим е, дали няма да падне тавана. Как знаете, там се появили пукнатини. Ще видим точно как ще бъде програмата. Благодаря на господин Гризбек. А сега следващата точка правата на пътниците. Джордж, имаш думата. Искам да започна с благодарности към всички колеги за полезните идеи за тези близо 2050 изменения, които бяха подадени. Сигурен съм, че няма да има сериозни политически различия в, на този окончателен вид. Когато разглеждате всички идеи в предложението, ще видите, че повечето колеги искат да отидат дори по-нататък от вече постигнатото предложеното от докладчика. Т.е. бяха предложени допълнителни идеи. 12 компромисни изменения сме предложили по основните теми като транспорт, информация, достъп за хората с увреждания във връзка с мобилността и цялостната процедура. Що се отнася до в, случаите на, на фалит, на несъстоятелност на авиокомпании, там има много случаи, в които а, предложенията от групите отиват по-далеч, отколкото моите първоначални предложения. Така че ние си поставяме ни много амбициозни цели за пътниците в такива случаи. В такива проблематични случаи. Знаете какви са изискванията на, на тази индустрия и аз с нетърпение чакам да чуя какво ще каже комисията по този въпрос. Също така бих искала да посоча, че има резолюция на Европейския парламент от 2009. Тя не е довела до каквито да било мерки. Парламентът тогава а, прикани за ясна позиция. Опитал съм се да включа плюсове срещу все, всяко едно предложение в а, списъка за а, гласуване, но все пак трябваше да включа няколко минуса, тъй като трябва да се запази последователността на доклада. Ще спомена няколко. Господин Савизар, гос... колегата Котиас, те предлагаха всички които нямат модерна технология да бъдат отчетени. Те бяха включили определението по-възрастни или стари, по-възрастните хора. Аз смятам, че трябва да се заличи това. Не винаги те са по-малко технологични от другите хора. Не знам как ще иска по принцип комисията да отчете тези моменти. Господин Тейлър направи няколко предложения за националните органи за изпълнение той предложи независими органи за изпълнение. По принцип съм съгласен, но предложението а, органи за изпълнение, изпълнителни органи се използва като сравнително установен термин в европейското законодателство. Така се наричат. Затова смятам, че не е необходимо това да се включва като изменение. Също така искам да попитам господин Тейлър, що се отнася до 176 за предоставящите услуги и доставчиците на услуги. Когато говорим за случаите на състоятелност, не разбирам какво предлага точно той. Според мен неговото предложение се отнася и за други фирми, не само от авиацията. Джермоса, Власто и други колеги са предложили изменения за прекомерните резервации и продаването на повече места в а, превозните средства, отколкото реално са налични. А, трябва обаче да си припомним, че всичко това се покрива от съществуващи законодателни текстове, одобрени от комисията и ако комисията а, смята, че е необходимо подобрение, ще чуем. И накрая един последен аспект, който искам да спомена. Разбирам доводите на колеги, които се оплакват, че не е имало достатъчно време, за да се обърнем към всички точки. Аз също и на мен ми се искаше да имаме повече време за обсъждане, но с превода и с, обедната, а, с а, лятната почивка това не беше възможно. А, знаете, когато сме в Страсбург, нямаме много време за срещи, но настоявам и а, приканвам да гласуваме през октомврийската пленарна сесия, за да можем да вземем своята официална позиция и да се отчете всичко това в предложението на комисията, което се предвижда за ноември или декември тази година. В този контекст бих искал да подчертая, че миналата седмица, в края на миналата седмица, Този доклад беше преместен а, за сметка на друг доклад. А, и затова искам а, наистина да призова колегите да знаят, че, че е важно да гласуваме през октомври. Благодаря. Много, казва председателят господин Бах. Нека наистина а, и аз да повторя казаното последно от вас. Наистина а, би било добре да се включи това в а, дневния ред на октомврийската пленарна сесия. Това ще изисква сътрудничеството, съдействието на всички координатори. Знам, че господин Бах вече говори със съответните колеги но а, искам и аз да подчертая, че а, би било добре и с а, ръководството на Зилър и с тебе, Майкъл, хубаво ще е това да се върне в а, а, дневния ред на октомврийската пленарна сесия. Единствената причина всъщност за премахването за, на този етап е тези проблеми, които са с тавана в момента, но а, няма много а, смисъл ние да одобряваме доклад, след като комисията направила своето предложение. И сега докладчиците в сянка, заповядайте. Социалисти и демократи. Благодаря за волята за компромис на докладчика. Ние можем да подкрепим с малки изменения. Съгласна съм с казаното преди малко, че е важно да изпратим ясен сигнал на комисията и то на време, преди те да публикуват своето предложение. И сега работим с под натиска на времето, опитваме се да сме конструктивни заедно с докладчика. Приемаме това, че се предлага такава линия в компромис 2 или Б за обща а, нормативна рамка за всички пасажери, за всички пътници, които отчитат, разбира се, а, различните видове транспорт. Що се отнася до приложението на тези права? Разбира се, имаме и измененията, предложени в областта на а, несъстоятелността, а, компромис 8, както казахме. За нас са важни а, също пътниците с намалена мобилност, а, услугите за а, помощ, асистенция. Смятаме, че са трябва да са достъпни цените, информацията също така да е в достъпен формат и езикова версия, която е подходяща. Що се отнася до информацията, не винаги са ни нужни много сложни системи. Трябва ни просто ясна информация за правата на а, пътниците, по самите билети. И смятам, че бихме могли да подкрепим доклада. Няколко подробности има по които трябва отново да обсъдим, но още веднъж благодарности за докладчика за действието. Госпожа Сависар. Сависар. Благодаря, господин председател. Благодаря. Това е доклад по наша собствена инициатива, но това е изключително важно изразяване на мнение за Европейската комисия. Аз искам също да благодаря на докладчика за доброто сътрудничество. Много изменения бяха подадени към този доклад, но аз съм доволна, че позицията на повечето колеги е подобна, когато говорим за правата на пътниците. А сега по-конкретно за самите изменения. Ние подкрепям повечето компромисни изменения и до, позиция на докладчика по измененията на ИМКО. Няма да се спирам на тях, но имам някои въпроси, които бих искала да повдигна. Изменение 61 и 62. Те се отнасят до достъпа и наличието на информация. Ние подкрепяме идеята за по-широко използване на модерните технологии, но не можем да приемаме, че всички хора имат а, смартфони и други модерни технологии. А, правата на пътниците трябва да бъдат гарантирани за тези, които нямат а, смартфони и нямат интернет. А, те са по-възрастни, но трябва да ги отчетем. Трябва да ги вземем предвид. Какво имам предвид? А, същия тип информация, същата информация трябва да е достъпна а, за тези, които използват или не използват модерни технологии. Също искам да говоря за втората част на изменение 43. Трябва да е достъпна информацията, но тази информация трябва да се предоставя и от хора, не само от камини, е, от машини, както и на място. Също така и тук определението на спешни обстоятелства. Много честно много често се отменят пътувания заради технически обстоятелства. Трябва ни по-добра нормативна рамка, за да не може такива технически обстоятелства да се използват като претекст за отменяне на полети или пътувания и така нататък. И така, последната точка, която е свързана с прекомерните резервации и продаването на повече места, отколкото са налични, а, мисля, че повече и аз и много други колеги са изпъ... из... били м... обект на подобни обстоятелства и мисля, че трябва наистина да вземем отношение. Благодаря за докладчика, господин Крамер. Благодаря ви. Благодаря на господин Бак. Благодаря също така и за тъчното сътрудничество при изготвянето на този компромис. Най-важното според мен е да имам независим механизъм за разрешаване на споровете, който да обхваща всички видове транспорт. Принципно секторът на въздухоплаването се противопоставяше на подобен механизъм за разлика от железопътния транспорт но не смятам, че можем да си позволим да оставим пътниците при възхоплаването без защита. Така, например, когато един полет на British Airways беше отменен, успитах да намеря някаква помощ, но никой не ми оказа съдействие. Опитах се да намеря друг поглед, друг полет, 4 часа ми е нея и в крайна сметка така и не успях да се справя с проблема. А, самият аз все пак съм като член на Европейския парламент имам опит с пътуванията и бих могъл да се справя с подобна ситуация, но това не въжи за по-голямата част от гражданите. Какво се случва, когато законът е нарушен? Спомням си, например, че имаше един случай в Италия, там един влак постоянно се отлагаше с 5 минути, с 5 минути и в крайна сметка този влак така и не пристигна. Просто беше отменен. Какво се случи с групата, която трябваше да пътува? Ами те хванаха последният влак Интерсити до Италия. След което ни казаха, да, но проблемът е, че няма как да стигнете от Германия с този влак, защото нямате билет, който да е валиден за този вид влакове и на тази група се наложи да прекара нощта на границата. Това е случаите, които трябва да избягваме, тези разминавания в националните системи на транспорта. И въпросът ми е към комисията, как смятате да се справите с подобни проблеми? Основната цел е да, да защитим пътниците и въпросът ми към Европейската комисия е кой ще, как ще наказвате, кого ще наказвате при подобни нарушения, защото те не бива да остават безнаказани трябва да има механизъм за разрешаване на между, за споровете на границата и това трябва да върши за всички видове транспорт трябва да въжи за морският транспорт, трябва да въжи и за Жезопатни паспорт, защото е неприемливо част от пътниците просто да бъдат свалени на границата от полицията, защото билет им не е бил валиден. Благодаря ви. Искам само да отбележа, че, че да, се срадо, че явно не сме единственият, проблем, единственият човек, който среща проблеми с Brussels Airlines. Радвам се, че не съм единственият всъщност. А сега един коментар от по-общ характер. След му бих искал да кажа, че постигнахме доста компромисни изменения. И аз силно подкрепям измененията, които са пропорционални. Много е важно, според мен, да не прекаляваме в стремежа си и по този начин да създадем допълнително бюрократично бреме за предприятията и особено за малки предприятия. Трябва да внимаваме да не ги пренатоварваме с изисквания, които трудно се постигат с сравнително ниски разходи. Това е ми коментар, сега няколко конкретни, по няколко конкретни изменения. Мисля, че по-голямата част от компромисните изменения заслужава да бъдат подкрепени и в частност компромисните изменения, свързани с прозрачността и яснотата това въпрос главно за компромис изменение 1, 3, 6 и 7. А, също така и въпросът с компромисно изменение номер 5, където се говори за прозрачността на цените. А, доколкото си спомняте, аз работих по подобен а, сходен доклад преди известно време. А относно изколомите в линия 8 и 9, мисля, че те са много важни и те засягат защитата на, на пътниците в случай на обявяване с несъстоятелност на съответното предприятие, осигуряващо транспорта. Друг въпрос е свързан с пътниците с увреждания и купобите с решение номер 10. И тук с а, ваше позволение бих искал да спра собственото си изменение номер 20, където се предвижда промяна на услугите и на инфраструктурата за да може да приеме тази инфраструктура и хора с много тежки увреждания. Това въжи най-вече за летищата, където положението в момента е много лошо. И нека искам да се спра на въпроса за предоставянето на информация под различни форми. Тук споменахте хората, че факта, че има хора, които не могат толкова добре да поравят с новите технологии. Аз лично нямам iPad, нямам iPhone. Предпочитам да разполагам с необходимата информация на хартия, черно на бяло. И съм сигурен, че има и много други граждани, млади и стари, които споделят моето становище. Но като цяло подкрепям доклада и бих искал да похваля докладчика за добре работа. Благодаря ви. Думата има господин Грош. Благодаря ви, господин председател. Не за първи път обсъждаме правата на пътниците. И всъщност мисля, че стигнахме до един ключов етап в работата по тази тема. Съгласен съм с вас, че е много важно да се обединим с коментарите си преди комисията да е изготвила новото си предложение. Опитът ни показва, че трябва да се стремим да създаваме законодателни текстове, в които да се предвиждат повече решения, от колкото затруднения. В момента се опитваме да намерим всички възможни пропуски, всички възможни евентуални проблеми и резултатът от тази работа е, че можем да се озовем с един прекалено тежък текст чудовище, с който няма никой да може да се справи един път влязъл в сила. Съгласна съм също така, че трябва да има конкретен събеседник във всяка държава членка, т.е. някакъв орган, който да отговаря за този въпро... тези въпроси. И е важно а, този орган да може да отговаря на запитванията на пътниците на, говорят, на езика, който те говорят. А в някои държави има сериозни проблеми с предоставянето на информация на различни езици. Също така е важно и съществено за най-важните въпроси пътниците да могат да, предо... да получават информация на собствения си език. А сега относно предварително предоставената информация. Всички знаем, че има някои авиокомпании, мисля, че няма нужда да ги цитирам, всички знаем кои са те. Знаете, че тези авиокомпании изпращат по 10-12 страници с а, инструкции, включително и различни е, срокове, изисквания и права на пътника. Смятам обаче, че в цялата тази информация трябва да се подчертаят най-важните елементи – Ясно е, че когато купуваме билетите онлайн, е, най-лесното е човек е, просто да отбележи да, съгласен с общите условия, но никой никога не чете тези общи условия. А и ако се опита, се оказва, че те са поставени по много неясен начин. Ето защо. Смятам, че докладът ни никога няма да бъде напълно изчерпателен. Най-важното е да изготвим и да приемем този доклад на време и да отправим няколко ясни послания към комисията при изготвянето на новото законодателно предложение. Много е важно комисията да, има въз... да вземе предвид коментарите на парламента в последния етап на изготвянето на това законодателно предложение. А иначе аз бих искал да се присъединя към благодарностите за отличния дух на сътрудничество между всички политически групи. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Бах благодаря ви, господин председател. Благодаря и на колегата Бак за отлично изготвеният от него доклад. Бихме искали Европейската комисия да предприеме мерки за закрила на пътниците в случай на обявяване в несъстоятелност на авиокомпания. Мисля, че наистина тук има пропуск в европейското законодателство и е важно той да бъде запълнен. През 2012 година имаше поне 17 случая на фалит на авиокомпании в Европа. Ето защо този случай трябва да бъде, според нас трябва да остане в текста. Благодаря ви, господин Галк. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на Жорж Бак за отлично изготвените от него доклад. Според мен сме стигнали на важен кръстопът. Важно е не само да обсъждаме проблемите на еврото и много технически аспекти, важно е да се обърнем и към практическите проблеми на европейските граждани и затова е важно да вземем предвид проблемите на хората с увреждания. Благодаря ви, председателят. А, преди да дам думата следващия оратор, бих искал да направя няколко коментара от свое име. Най-напред призовавам призива на господин Брат Братборд и на други колеги не всички сме компютърни гении или пристрастени към новите технологии и редица от нас иска да си останат малко по-традиционалисти, да кажем. Тоест, предпочитаме да използваме да, пътнически агенции при изготвянето на пътуванията. Аз лично смятам, че по този начин запазваме и работни места – и това е аспект, който трябва да припомним. Аз имам един въпрос към Европейската комисия. Първият е, имаме ли някаква идея кога Съда на Европейския съюз ще отговори по обжалването с търчент. Получихме доклада на главния адвокат, защото, както предполагам, сте наясно представителите на Европейската комисия в момента авиакомпаниите умишлено забавят всички плащания в Обединеното кралство в очакване на решението на съда. Аз уважавам правото на съда да се движи със собствена скорост и е вярно, че скоростта на съда в момента не е на високоскоростен влак, а по-скоро на обикновен регионален такъв. Но все пак ще се радвам, ако Европейската комисия може да ни даде някаква идея кога да очакваме решението на съда. Другият въпрос е свързан с, гражданското въздухоплаване. Не знам какво смята Европейската комисия, но аз смятам, че трябва да се решите всички неясноти относно форс-мажорните обстоятелства защото авиакомпаниите много често използват форс-мажорни обстоятелства, за да не изплащат на пътниците заслужени заслужени обещетения. Аз лично имах закъснение от 26 часа на скоро. Ще кажа с коя компания става се за Монако Airlines. И отново бях, те, авиакомпания се позова на форс-мажорни обстоятелства, а всъщност те са просто изчакването на решението на съда. Monarch Airlines също имат много добри техники по отношение на багажа и ограниченията по отношение на багажа. Аз като загрижен за благото на обществото реших, че е много по-добре аз и съпругата ми да съберем багажа си в един куфър, вместо да носим два куфъра. Но тъй като този един куфър беше с тежест 23 кг, аз трябваше да платя сметка от 25 паунда, за да, за да се покрие идеята за свръхтеглото. И отново ни казаха, ако погледнете на сайта ни, ще видите, че на страница 985 се обяснява каква трябва да е теглото и че теглото се определя на пътник, а не на куфър и т.н. нататък. Беше ми съм ясно, че ще се стигна да обсъждам тези въпроси и се каня да ви разкажа тази история още от месец август насам. Нова забележка е относно информацията, която се предоставя на пътниците. Господин Каламицус през цялото лято провеждах редица от семинари по летищата, и обяснявах на хората какво им се полага в случай на закъснение на полети. Единия път имаше случай с Brussels Airlines, втория случай беше в Тенерифе с въпросната авиакомпания Monarch. И се оказа, че много малка част от пътниците имат някакво понятие за регламента 261. А когато успеят да, когато се потърси тази информация, тя обикновено е запутана някъде зад някоя, ем, някакъв томат за безалкохолно или някъде близо до туалетната, например. Само на едно от летищата в Неапол видях е, някъде ясно закачена информация за правата на пътниците. Тя беше точно до таблото с информация за полетите. Ето защо смятам, че трябва да сме много взискателни, къде точно се е, поставя информацията за правата на пътниците. Това въжи и не само за летищата, въжи и за пътуващите с влакове, например. И аз мога да предложа едно място, където трябва да се обявяват Предлагам да ги сложим в общите зали, които използва персонала, занимаващ се с регистрация на пътниците, защото те явно нямат никаква идея за регламент 261. Те със сигурност са били обучени по някакъв... По-точно със сигурност не са получили необходимото обучение и трябва да гарантираме, че всички, че целият персонал, който се занимава с регистриране на пътниците е наясно с правата на пътниците. тъй като ние знаем на какво ни е позволено и какви са правата ни от една страна, но от друга страна авиокомпаниите правят всичко възможно да прикрият тази информация. И мисля, че е крайно време да сложим а, веднъж за винаги край на този вид игрички. Не става въпроси само за авиокомпаниите, за които спомена с които са обичайните за подозрени. Както казах, аз имах проблеми с Монарх това лято и проблеми има с всички компании. Thank you very much, Chair. I was... Благодаря, господин председател. Извинявай, а, ако ще мериме времето на различните групи, напомнете ми, господин Лихтенбергер, моля ви. Така. Благодаря. А, благодаря, че ми давате думата. Съжалявам, че закъснях. Бях на друго заседание. Но съвсем накратко. Щях да кажа благодаря господин Бал за това, че прие всички предложения, които аз направих като а, докладчик в сянка от страна на зелените и особено това, което тук що споменахте. Информацията да бъде достъпна за всички, разположена на централно място. Госпожа господин Бах, мисля, че нямахме достатъчно време за да разработим напълно идеите, които имахме. Според мен беше необходимо малко повече време, но поздравявам ви за това, че сте приели повечето от нашите искания. Благодаря за подкрепата, благодаря на всички е, благодаря, че ми дадохте думата за това кратко изказване. Господин Каламицис, е, ще отговорите ли на всички повдигнати въпроси? Благодаря, господин председател. Благодаря за много от е, направените предложения, не само днес, но и в измененията, внесени от членовете на комисията. Трябва да благодарим на господин Бах за неговия доклад. Ще спомена е, няколко неща. Е, желателно е едно, е, един, един, да има един единствен регламент за всички видове транспорт. За нас въпросът с правата на пътниците е един еволюционен процес. Разбира се, при различните видове транспорт има разлика. В морския транспорт те първа трябва да влязат в сила правилата. Не може да направим един регламент, който обхваща всички видове транспорт изведнъж. Трябва да извлечем полуки от това, което е направено до сега и в средносрочен план именно такъв общ регламент обмисляме да приемем. В момента обмисляме някои изменения в действащото законодателство и приемане на насоки. Сега по отношение на информацията. Мисля, че всички сме съгласни, че необходимо е пътниците да бъдат по-добре информирани за техните права и кога те влизат в сила. А, повечето от нас а, идват тук с самолет. А, не е необходимо да разчитаме на своите смартфони, айфони и така нататък. И предложението, информацията да бъде достъпна, да бъде на разположение на всички, включително и на агентите, на туроператорите и така нататък. Мисля, че знаете, че има една а, програмка, за, за телефони, който господин Калас, комисаря, миналата година го откри и там може с него, с тази програмка могат да се, да се получи информация за всички авиокомпании. Планираме за разширяване на съществуващата информационна кампания за правата на пътниците – ще започнем в началото на следващата година и смятаме, че в процеса на тази кампания десете основни права на пътниците трябва да бъдат предоставени на всички. Защото несъмнено сега липсва достатъчна информация и хората наистина не знаят какви са техните права. Дори и аз понякога не съм така добре осведомен за всичките си права. Простотата е едната страна и разберемостта. Но разбира се, има и други важни елементи. Не само публикуването и, и поставянето на видно място на тези права, но, например, Не трябва, примерно, когато купувате билет по интернет, не трябва да натиснете последната, последната, последната клавиш за плащане, преди да сте сложили една чавка, че сте прочели и разбрали правата, правата си като пътник. Защото информацията не само трябва да е пълна, трябва, трябва и да е навременна. Е, и Необходимо е да се насърчава диалога между пътниците и авиокомпаниите. Несъмнено, бедният пътник на летището винаги ще бъде в по-слаба позиция от онзи, който седи зад бюрото пред него или на чекина. Но информацията трябва да бъде представена на време, не трябва да бъде подвеждаща и така нататък. Колкото до прозрачността, има много изменения във връзка с 11-ти абзац по отношение на прозрачността на цените. Има от 13 страна, 13 страни различни, много разнообразни предложения. Това показва, че съществува загриженост по този въпрос. Тук има още много какво да се направи. а също така и съответни законодателство, което установява дали са годни или не е, съответните превозни средства. Но прозрачността на цените е един от въпросите, който следим много внимателно, включително и във връзка с годността на превозните средства. Сега за прилагането на съществуващите правила – правата на пътниците трябва да се прилагат, иначе ще останат само на хартия. А информация, разбира се, трябва да се предоставя на пътните за техните правила, за техните права. И те трябва да получават подобна информация без всякакви допълнителни разходи. А не винаги пътните знаят, че има безплатен телефон, на който на всички официални официални езици на Европейския съюз, те могат да получават информация. И мисля, че трябва да се спомене е, тази съществуваща мрежа, е, като се разпространи информация за нея и за безплатния телефон, наместо нещо ново да измисляме, просто трябва да уведомим хората за тяхното съществуване. Също така разглеждането на оплакванията и преразглеждането на регламент 261 Искаме да ви обърнем внимание за бъдещето законодателство, за альтернативно решаване на споровете и а, онлайн решаване на споровете. Тези две неща несъмнено до голяма степен ще решат проблемите за а, специализираният а, клиринг. А, също така говорим и за създаване на формуляр за оплакване за всички видове транспорт. Такъв формуляр съществува вече в авиацията, трябва да го има и за другите видове транспорт. Има един друг въпрос, свързан с измененията, който е особено деликатен. Той е свързан с така наречената политика, когато пътника не се яви. Значи, ако не пътувате в едната посока, губите правото да се върнете, да пътувате в другата посока. И а, трябва внимателно сега обмисляме как а, да предотвратим за употребите на авиокомпаниите, когато те прилагат тази, тази политика. Има и въпрос с, с, с яснотата на регламент 261 и също така и с прилагането на съществуващото законодателство. В рамките на преразглеждането на 261 използваме възможността да и доизясним правата на пътниците, а също така и да изясним какви са форс-мажорните обстоятелства, които много от вас споменаха. Трябва да стигнем до дъното на този проблем и да се опитаме да решим тези проблеми. Значи яснота, прозрачност, достъпност, за да не се използват тези увъртания, за да не се компенсират пътниците. Съществува в регламента 261 и 1008 правна основа, върху основа на която комисията може да решава тези проблеми. В момента разработваме въз основа на тази правна база решения, които могат да се прилагат в най-близко време. Целта ни е такива решения да бъдат предложени до края на тази година или до края, най-много до края на през 2013. И още нещо, което беше споменато. Очакваме Европейският съд ще оповести решението, да оповести решението си преди края на годината. Споменах форс-мажорните обстоятелства и че те много пъти се използват като претекст, да не се изплащат компенсации. И това, което ви споменахте, господин председател, за куфара, който е тежал 23 кила, въпреки че двама души пътуват с него, ще се опитаме да решим и този проблем. Господин Тейлър спомена, че информацията трябва да бъде видима, но тя трябва да бъде достатъчно пълна и по различни начини не всички имат достъп до интернет. И сега да се върна към измененията. Ние сме четвърто, осмо, шесто, 21, девето поддържаме ги. Те значително подобряват предложеният текст. И смятаме, че докладът и внесените изменения ще бъдат много полезни. Правата на пътниците трябва да бъдат разбираеми, тук информацията е много важна. И разбира се, тези права трябва да се прилагат при всички видове транспорт. Комисията ще продължи да работи както по въпросите на регулирането, как, така и по другите не, въпроси, които не са свързани с регулирането. И е, ще се старае е, но, регламента да се прилага ефективно, е, съразмерно, като не се забравят и правата на хората, пътниците с увреждане. Благодаря, господин Бак. Някой да добавите докладчика? Съвсем накратко. За жалост нямаме много време, но преди всичко искам да благодаря е, за положителните оценки и подкрепата. Разбирам, че комисията гледа на въпроса за правата на пътниците много сериозно. Очаквам с интерес нейното предложение. Съгласен съм с това, което беше казано, за яснотата на информацията. Но тези, които споменаха, че не всички имат достъп до интернет, не всички имат iPhone и по-възрастните, информацията трябва да е във всички вид форми недостъпна на всички езици. И по отношение на хората с увреждания също мисля, че ще може да намерим решение, компромисно решение. Написах писмо до господин Калас във връзка с музикалните инструменти. Това е нещо, което може да се вземе предвид когато те се превозват с транспорта. Разбира се, както те се взима, това се взима предвид и в САЩ. Ще гласуваме утре е, и ще се постараем, както вече споменах, е, че своевременно ще бъде влесен е, доклада в пленарна зала. Следващата точка е среща с комисарят господин Калас. Той е на път за тук, но ще имаме само 45 минути, защото той трябва да хване самолет. Надявам се, че ако полета му е, обаче ако полетът му се забави, той може да не получи компенсация. А, както до сега споменахме, господин Калас, имате думата. Благодаря, господин председател, за тази възможност да обменим някои новини за един важен въпрос преди да отида в Берлин и да се занимавам с железопътния транспорт. Защо обаче се подсмихвате, да не знам. Добре. Предложение за пътищата в този пакет. Днес пет души ще загинат по пътищата на Европа като резултат от а, инциденти на техническо ниво. Техническите повреди са свързани с 6% от всички сериозни катастрофи и 8% от всички катастрофи, свързани с а, а, скутери и мотори. В Европейския съюз а, целта на политиката е да се намали наполовина а, смъртността до 2020 година и да се върви към нула за 2050 година. Цифрите ни показват, че но, намаляват а, тези нива, но ние трябва да предприемем всичко необходимо, за да постигнем целта си с 2020 година. Ако отидете на проверка с колата си, това не е бюрократична а, трудност, това е нещо, което спасява човешки животи. Ако обаче не сте проверили автомобила си, то тогава вие представлявате а, опасност за себе си, за близките си, за вашето семейство, приятелите и колегите си, всички около вас и в Европа. Просто е, не искаме тези а, потенциално смъртоносни автомобили на нашите а, пътища. Какво правим? Пакетът покрива периодични проверки на а, пътищата за техническа изправност – както и на автомобилите. Двата най-важни момента в законодателството ще се върнат в регламенти, за да има стандартизирана проверка за изпразност в бъдеще и да има взаимно признаване. Три елемента са свързани с тази периодична проверка. На първо място ще имаме минимални стандарти за качеството на тези периодични прегледи за техническа изправност. Когато вие плащате 240 евро за тази проверка, за този преглед, вие трябва да знаете, че всичко е наред и че има високо качествена проверка, която е извършена. На второ място повишаваме частотата на прегледите за по-старите автомобили или тези с по-голям с повече навъртени километри. Така днешните автомобили стават по-безопасни и пътищата стават по-безопасни. Нашето предложение е първата проверка да е след 4 години, след това след 2 години и след това на годишна база. Това е за новите лични автомобили. Това ще бъде минимумът или пък веднъж на 2 години най-малко. Само, че в много държави членки ще има необходимост от проверки за много от по-старите автомобили. Накрая ние а, правим задължителни а, предишните прегледи на мотори и скутери. Мотористите а, са една от групите с най-голям риск за безопасността. Около 4500 а, души умират годишно. Около 8% от тези а, злополуки са свързани с технически дефекти или технически неизправности. В момента 12 държави членки не изискват такива проверки и прилагането на такива периодични прегледи ще спаси около 270 живота и ще избегне около 3500 от 3500 до 7000 сериозни и по-малки наранявания. Искам също така да използвам а, тази възможност, че а, да кажа, че а, автомобилите с историческа стойност не трябва да се страхуват от тези нововведения. А, използването на а, резервни ча, части и използването на тези компоненти в а, такива а, автомобили няма да се промени Както казах, ще се запази тяхната историческа стойност. Все още е възможно да се а, модифицират автомобили, които е, използват неоригинални резервни части, а, стига да се спазват изискванията на а, проверката и одобрението, за да се намали а, риска на пътя. Това не означава, разбира се, че притежателите на такива стари автомобили не могат да направят своите модификации по своите автомобили. Да речем, ако имам един а, автомобил с а, двигател от 1950 година, това означава, че трябва да се гарантира безопасността на този автомобил със съответните проверки за изправност. С тези а, проверки на пътищата имаме един много важен а, аспект, по този начин ние ще увеличим и ефикасността на, на проверките и на пътищата. Продължението също така включва минимални стандарти за качеството на а, въпросните периодични прегледи за техническа изправност и също така а, крайпътни технически проверки, а, които ще се провеждат, за да може да се а, понижи риска и да бъдат и наградени тези, които са по-целенасочено спазват всички изисквания за безопасност и за околната среда. Също така искам да ви напомня, че предложението трябва, ако се изпълни, ще спаси по 5 живота дневно в Европейския съюз. Благодаря, господин член на комисията. Господин Грош е на първия, а, първи в моя списък. Имаме още около 30 на минути с господин комисар, затова имате предвид. Заповядайте, господин Грош. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на а, господин комисаря, за предложението. Мисля, че е съвсем в посока на работата на нашата комисия и по Бялата книга и темите свързани с безопасността на пътния транспорт, всичко това е изключително важно и трябва тук да покажем, че европейските политики са близо до гражданите и очакваме в всяко законодателство бързи и ясни стъпки в тази посока. Разбира се, че прегледите и проверките са изключително важна част от понижаването на този риск и увеличаването безопасността. И трябва там да останат нашите приоритети. Техническата проверка е изключително важно. Може би единствено в, по темата за трансграничните аспекти. Няма да ви изненадам, като засягам този въпрос. Наистина трябва техническите проверки или предишни прегледи за техническа изправност да са в сравнимо качество в държави, съседни държави, нещо, което може да се провери. ще ви дам един прост пример. Ако да речем има камион, който идва от а, далечна страна и проверката е в а, уикенда. А, трябва да можем да определим, трябва да имаме възможност да проверим и проверяващите, иначе няма смисъл от този, а, от този лист хартия. Има нещо в Белгия, което се въведе а, между доставчиците и собствениците, а, където се гарантира, че километрите, които показва километража и изобщо е, всичко това, което дава като данни автомобила, е, е, изключително коректно, защото това са важни е, информации. Председателят, искам да привлека вниманието и на либералите, господин Следващия оратор има а, думата. Господин Елкедра Уи. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията. Явно тя възприема всички тези въпроси изключително сериозно. Това е отлично, защото и ние смятаме, че те са изключително важни. Трябва да отделим необходимото време, за да ги проучим внимателно, но приемаме това внимание на безопасността, което се обръща всичко това, което чухме, среща нашата подкрепа. Съгласни сме, че трябва да се повиши броя на периодичните прегледи за техническа изправност, но също така и качеството им трябва да бъде хармонизирано. Знаем много добре, че в някои държави членки не се приемат кой знае колко сериозно такива проверки. имаме законодателство, което може да ни позволи да повдигнем летвата навсякъде. Що се отнася до скутерите и моторите, приветствам включването им, защото наистина голям брой от злополуките са свързани с тях. Това е добър принцип, който се въвежда тук, но също така смятам, че е важно да определим какво означава добра фирма и лоша фирма или добро предприятие, лошо предприятие, което произвеждат или извършва проверки на подобен род превозни средства. И това е накратко от мен като коментари на този етап. Като цяло подкрепяме. Две минути за следващия оратор. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви за разясненията относно това предложение на комисията. Действително това е едно много важно предложение. И мисля, че в Европейския съюз трябва да разполагаме с технически стандарти и с нови подношения на безопасността, които да се развиват в положителна насока винаги сме съблюдавали този принцип. Важно е да има добър качествен контрол на техническо състояние на автомобилите. Ще си позволя няколко коментара. Първо, предвиждате засилване на контрола и върху превозните средства с две и с три колела. Но това не ни притеснява нас в групата на либералите. Разбира се, основният принцип е напълно правилен. Трябва да се увеличи безопасността и на двуколесните и триколесни превозни средства. Но трябва да вземем предвид и последствията от подобни мерки. Според мен трябва да останем реалисти и да инвестираме не само върху техническото състояние на тези превозни средства, но трябва да инвестираме и в подобряване на инфраструктурата. Ще си позволя един малък анекдот. Често говорим за тези превозни средства с историческа стойност или колекционерски превозни средства. Аз самият притежавам подобно превозно средство и се радвам, че сте включили този видове превозни средства в предложението си. Благодаря, господин Крамер. Благодаря. Според статистиката говорим за 40 000 загинали по пътищата ежегодно цунамито в Япония подизвика 200 000 жертви, което означава, че на всеки 4 години има жертви в Европа, които се равняват на жертвите от едно бествие с размера на цунамито. Това показва, че е време да вземем някакви сериозни мерки. Предлагате да има по чести технически прегледи за по-старите автомобили. Съгласен съм, но според мен ще бъде добре да имаме сравнителни таблици за това колко често минават автомобилите, технически прелети в, отделните държави членки. Ще си позволя една леко критична забележка. Когато започнахте да изготвяте първите изисквания, т.е. при 25 години, се введоха изисквания по отношение на ограниченията на скоростта. Тогава се смята, че това е основната заплаха за безопасността по пътищата. И от 25 години насам имаме различни ограничения по магистралите, например 100, 120, 130 км. В Германия понякога изобщо няма ограничения за скоростта по магистралите. Също въжи и за ограничението на скоростта в, в градските райони. Някъде от 50 км, другаде от 30 км в час, на трети места няма изобщо ограничения. Така че мисля, че е крайно време комисията да вземе някаква инициатива за обединяване на ограниченията за скорост в отделните държави членки. Но има следващия оратор. Благодаря ви, господин комисар. Мисля, че предложението ви идва в много удачен момент. Искам да се спра някои основни елемента. Първо по отношение на прегледите за техническа изправност. Съгласна съм, тези прегледи трябва да са редовни и колкото повече устарят автомобилите, толкова повече увеличава броят на техническите неизправности. В Обединеното кралство имаме подобни технически прегледи на всеки 3 години. А за просредства над 3 години прегледи се стават ежегодни. Аз нямам проблеми с а, този принцип. Мисля, че другите държави членки имат а, свои примери, но аз лично не смятам, че трябва да се чака 6 години след закупуването на просто средство преди първи технически преглед. Това според мен е пълно погрешно. А, по отношение на, на превоз средства с историческо стойност, мисля, че това е въпрос, който интересува всички. Ние всички сме ме, били потърсени от представителите на лобитата в това отношение и се радвам на включването на този въпрос в предложението на комисията ход, който се занимава с такива количественски автомобили, буквално им моделят много усилия за поддръжката им и се радвам, че взимате този факт предвид. А, поставя си и въпроса за хората, които сами се грижат за своите автомобили и го правят по много адекватен начин. Това е аспект, който трябва да се вземем предвид. Благодаря на комисията за направеното предложение. Предполагам, че разискванията ще бъдат много интересни. Разбира се, ние не искаме прекомерна регулация, не искаме прекалено много изисквания и норми. Искаме прост законодателен документ, който да задава ясни за всички правила, които да могат да бъдат постигнати на приемливи, с приемливи разходи. Благодаря ви, господин Кох. Благодаря, господин председател докладите по собствена инициатива понякога имат смисъл. Миналата година, например, изкочихме такъв доклад и помолихме комисията да предложи този пакет. Преценихме, че трябва да има някакви минимални изисквания при упражняването на професията изпитващ или техника, отговарящ за прегледите за техническа изправност. Въпросът ми сега е следният. Мислите ли, че държавите членки могат да надхвърлят минимум по отношение на техническа изправност? И също така, предвидели сте някакви стимули за държавите членки за въвеждане на по-ефикасни прегледи в отделните държави членки? Председателят, благодаря. Ismail Mr. Higgins. Господин Хигинс има думата. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към а, онези, които подчертаха, че предложенията на комисията са общо взето много добри, включително за намаляване на е, емисиите от СО2. Дига се въпроса за а, пренавиването на километражите. А, това много често става и купувачата не знае дали километражът, който е регистриран в колата е наистина такъв какъвто е. писах на нашия министр на транспорта и исках да е, е, нашата практика да се използва не само в Ирландия, но и в други страни на Европа. искаме да сме сигурни, че е, наистина да, ще се подобри безопасността на пътищата, няма само да спечелят фирмите, които се занимават с а, техническите прегледи и е, ремонт. Селско-стопанските машини трябва да имат ограничения в скоростта. Говори се, че те могат да имат скорости от 40 мили в час. Аз съм против това. Необходимо е да има е, центрове, е, центровете за техническите прегледи трябва да бъдат е, под строг надзор, защото в Дъблин беше открит един център, който е, е пускал дефектни автомобили. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя комисаря за това предложение. Това наистина беше необходимо. Много важно е, че се добавят и мотоциклетите към онези, които трябва да бъдат редовно преглеждане. Необходими са минимални норми. Разглеждала ли комисията подобни минимални норми? Ако да, какви са те? И когато става дума за такива минимални норми, в шесто приложение, ако не греша, се говори за това какво се очаква, каква да бъде квалификацията на водачите. И когато става дума за уеднаквяване на правилата, какво ще бъде отношението към страните, които вече имат много, така, много строги и взискателни норми в това отношение. В Германия, например, само квалифицирани механици могат да извършват тестовете, които се изискват при годишните технически прегледи на автомобилите. Но въпросът е какво ще стане, примерно, когато една кола бъде продадена – а ако тя е само на две години възраст и бъде продадена, защо трябва да бъде да минава технически преглед, след като е все още сравнително нова? А, освен това предлага се а, търговците, които продават коли, а, да правят годишни технически прегледи. Това не е приемливо според мен. Трябва да бъде да се прави от авторизирани а, публични, от, публични, от, публичната, от, от, от властта а, центрове. Кога става дума за техническите а, норми, трябва да се допитват и до нас, защото въпросът е доста сложен. Казвам това във връзка с регламент 421 който в Германия, например, се отнася до голяма част от МПС-тата. От нас има отношение към увеличаване на безопасността и към разходите на собствениците на моторните возила. Благодаря. Благодаря, господин председател. От моя страна също ще кажа, че подкрепям идеята да имаме а, е, технически прегледи съгласно изискванията на регламента 421 в цяла Европа. Това ще допринесе за повишаване на безопасността. Необходимо е също да се правят и внезапни проверки, но как може тези правила да се прилагат еднообразно в цяла Европа? Ако не се прилагат по еднакъв начин, е, това ще повлияе на конкуренцията нещо, което на всяка цена трябва да бъде избегнато. Не трябва също така да се увеличават бюрократичните изисквания. Тук говорим за единни норми за безопасност и за техническите прегледи на автомобилите и другите моторни превозни средства. Когато става дума за подобен регламент, трябва да се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 когато става дума за безопасността, на, за съоръженията за безопасност на автомобилите, на те също не трябва да се забравят. В някои страни се изисква автомобилите да имат един вид фарове, друга, друга да е друг. Необходими са ни общи стандарти, които да осигурят по-високо ниво на безопасност и да бъдат еднакви за цяла Европа. Благодаря, господин председател. И аз подкрепям предложението, въпреки че то съдържа а, някои елементи, които са обект на съмнение у мен. В Испания, например, Мнозина са загрижени по отношение на състоянието на моторните превозни средства. Разбира се, това се дължи до голяма степен и на кризата и ако хората по-добре разбират необходимостта от техническа безопасност, то толкова по-добре. Хората много пъти е, е, е, ще се видят принудени да сменят, да продадат или изоставят превозно средство, което не отговаря на техническите превозни средства. Сега да кажа нещо за въздушния транспорт. Вече няколко пъти става дума, че самолетите на Ryanair не отговарят на техническите изисквания.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 the country that uh, uh, the, the car is. Uh, yeah. uh, Mrs. Durand. We're sticking two minutes. Très court, Monsieur le Président. D'abord pour dire que je crois. Съвсем накратко, господин председател. Е, ще кажа, че предложението е а, полезно. Необходимо е да се уеднаква честотата и вида на а, техническите прегледи. И е, идеята е, че това човек трябва да се измени е, колата, защото не отговаря на или други изисквания. И затова бих искал да попитам госпожа, е, господин комисар. А, а, какво ще ни кажете във връзка с този план за сменянето на а, Модейните автомобили. би било добре да изясним и въпроса за класическите автомобили. разбира се, това няма да предотврати кампанията, която водат таблоидите по този въпрос. Но друг, според мен, много по-важен въпрос, това е въпроса за тежкотоварните автомобили, на които са монтирани нестандартни, нестандартни оси. Има два вида, два вида а, оси с различни главини, а, кръгови а, и звездообразни и когато се монтират колела върху главините на такива тежкотоварни автомобили, които не отговарят на тях, това компрометира безопасността. Знам, че се, при техническите про, про, прегледи се проверява а, какви са а, полостките. Тук се подчертава, че трябва да се проверява това и разбира се, трябва да се прекрати абсолютно практиката в тежкотоварните автомобили да се монтират колела върху полоски, които не отговарят за тях. И съгласен съм с това, че годишните технически прегледи в Великобритания са много добре уредени, започват след третата година и след това се правят ежегодно аз не се харесвам предложението да се правят технически прегледи през, през година, всеки две години, а не както е а, сега, всяка година. Господин комисар, имате 10 минути, след това може да тичате, да хванете самолета. Благодаря много на членовете на тази комисия. Благодаря за общо положителния отклик. А, определено мога да ви уверя, че сме готови за обсъждане по всичките нюанси и подробности на е, това предложение. Ще го направим по един прагматичен и градивен начин обсъждането на е, всички тези въпроси. Както сам казах, е, това е началото. Вие не зададохте въпроси, които бяха зададени по време на пресконференциите и изобщо от преста на различни държави, но а, е, въпросът е а, защо? А, много е ясно от оценката на въздействието и вие самите знаете, че всички се борим за да намалят да намали броя на жертвите по време на а, при злополуки по пътя. Разбира се, проблема е в злополуките на пътя, но също така и техническите стандарти имат сериозна роля в това отношение техническите условия в колите, в автомобилите. Разбира се, всяка държава може да има още по-строги изисквания, но въпросът е, че а, нашето желание е да а, имаме по-хармонизиран, по-стандартизиран подход. Така. А, тук не беше повдигнато а, като въпрос в самото начало а, историческите а, колекционерски автомобили. Аз също ги харесвам, те са много красиви. И а, ние смятаме, че. Наистина не смятаме, че един класически колекционерски автомобил не представлява опасност на пътя. Но ако се замени с нов а, двигател, първоначалният двигател, то тогава ние смятаме, че този автомобил подлежи на техническа проверка. Екологичните стандарти. Смятаме, че като цяло в Европейския съюз има много добри стандарти, защото се отнася до производство на нови автомобили. тук се отчитат много добре екологичните стандарти. Също така имаме няколко екологични елемента по отношение на техническите условия в автомобила, като свързаните с емисиите и още няколко въпроса, но разбира се, това е една посока, в която можем да помислим също за а, известно заздравяване, установяване на по-широко установяване на тези изисквания. При а, гумите това е един елемент, който не мога да коментирам на този етап. Освен това, беше повдигнат а, въпроса за ограничението на скоростта. Много добре си спомням вашия подход към ограничението на скоростта. Какво можем да направим? Ако смятате, че ограничението на скоростта в Франция и Белгия може да се използва е, същото и в моята държава. Аз бих е, изключително е, притеснен. Наистина притеснен. Защото има различни условия и смятам, че това все пак зависи от държавите членки. Що се отнася до малките пътища и пътищата в жилищни райони, разбира се, това е друг въпрос, но нямам намерение да предлагам цялостно условие или предложение за един един ограничение на скоростта в Европейския съюз. Смятам, че това, както и други въпроси, е един от това е една от областите, в които държавите членки могат все пак сами да преценят. Всички са се ангажирали с намаляването на злополуките по пътя и всеки като държава членка има различен вид обстоятелства на пътя. Така че нека това го оставим на държавите членки. Още нещо, което беше повдигнато ако имате автомобил, ако сте закупили автомобил, вие закупувате гориво и трябва да може да си позволите и техническа проверка. Това е моето гледаще. Не можем а, да кажем хайде сега да понижим изискванията за притежателите на по-стари автомобили, защото те не са а, толкова добре финансово, но ако имате пари да си купите гориво, то тогава трябва да си позволите и периодична проверка за техническа изправност. Има частни фирми, които а, провеждат въпросните проверки в много държави. Те са сертифицирани и са, имат тези правомощи, имат тази функция от съответните органи в държавите членки носят отговорността. Не смятам, че е нужно само обществени органи да извършват тези проверки за техническа изправност. А що се отнася до различните изисквания в различните държави извън Европа, в всяка а, държава, както и в Европейския съюз като цяло, има един стандарт, на друго място има друг стандарт. Ако, да речем, продавате автомобил си в Съединените щати, трябва да следвате тези стандарти. В Съединените щати се тегнаха тези стандарти по-рано от Европейския съюз. А сега вече ние имаме тези изисквания за вноса на автомобили, какво трябва да фигурира в тях, какво не. Мисля, че скоро може би ще има и световни изисквания. Макар, че всички, разбира се, се а, са се ангажирали с намаляването злоку... злополуките. Но в една от държавите в Европейския съюз а, има пет пъти по-малко злополуки, отколкото средната стойност в Европейския съюз и това е същата държава, в която има три пъти повече проверки. Така че а, в това отношение и Европа не е чак толкова назад. Благодаря много, господин комисар, казва председателят. Знам, че вие трябва да тръгнете с Ryanair. С Ryanair. Добре. Не, това е наистина а, един много наболял въпрос, за това с удоволствие ще реагирам. Нямаме а, от испанското правителство каквато и да била мобали запитване какво може да направим, а, за да уредим този въпрос, но в момента нямаме запитване или каквото да било от а, испанското правителство, така че ще трябва да обменим информация и ще видим какво ще стане. Okay, thank you very much. And, uh... Have a safe trip. Благодаря много. Приятен път. Okay, thank you. Next item on the agenda is the award. Следващата точка в дневния ред е ам, с госпожа Вилс, Вилс възлагане договори за концесии. Благодаря ви, уважаеми колеги. Бих искала да се възползвам от а, няколкото минути, с които разполагам, за да ви представя Моят проект доклад е, относно директивата за възлагане на обществени на договори на концесии, моето становище по този въпрос. През 2010 година мнозинството от депутатите в Европейския съюз е, вече одобриха е, една резолюция относно новите договори за концесии в областта на обществените поръчки. В тази резолюция се противопоставяхме на нов ново законодателство на европейско равнище относно договорите за концесии. Аз се опасявам, че подобно законодателство може да има отрицателни въздействия в областта на общественото здраве както и върху развитието на системата за социално осигуряване. В качеството ми на докладчик на Комисията по транспорт аз предлагам да отхвърлим тази проектодиректива. Започвам с няколко коментара от общ характер. Основната цел на предложението на комисията е създаването на правна сигурност. За нас обаче този текст няма да създаде допълнителна правна сигурност. Договорите за концесии в сектора на услугите не дават няма да доведе до допълнителна правна сигурност по отношение на решенията или по-голям прав сигурност в сравнение с юриспруденцията и системата практика на Съда на Европейския съюз членове 1, 2 и 5 е, по отношение на приложеното поле и изключенията в е, член 8 са много важни. Според нас е, области като социалното осигуряване, културата, образованието, публичната инфраструктура и други обществени услуги, предоставени на местно и, и регионално равнище, според нас трябва да бъдат изключени от общото приложено поле. Аспектът обществено полезни услуги трябва да се вземе предвид, то е от жизненно важно значение. Даваме си сметка, че а, принципно в европейското право е разписано, че обществените възложители имат пълна свобода за предоставяне на тези а, услуги от общ интерес. Това обаче не се намира в текста на проекто директивата. Намираме точно обратното. Очевидно комисията възнамерява според член, съображение първо, второ и четвърто в, а, с съображенията на директивата предвижда ограничаване на възможностите на обществените възложители при определянето на критериите за възлагане на концесии. Аз лично критикувам и факта, че не се взима предвид местните колективни трудови договори в рамките на това предложение. Комисията отново иска създаване на нови пазари за сметка на предоставянето на услуги от обществен интерес и това според нас е подгрешен подход като цяло има редица услуги, които отговарят на основните потребности на гражданите и които се наричат обществени услуги. Те не трябва да попадат под принципа на пазара, а трябва да се предоставят, да попадат в категорията услуги от обществен интерес, които трябва да бъдат предоставени от обществените органи. Аз е, имам сериозни притеснения, че това няма да се случи чрез новият директива, тъй като тя има за цел създаването на по-добър пазарен достъп на предприятията и насърчаването на публично-частните партньорства. Това са доводите на комисията. Това, този подход създава впечатлението, че общественият сектор като цяло се справи по-зле с предоставянето на тези услуги в сравнение с частния сектор. Конкретно за сектора на транспорта, какво предвижда това ново предложение? Новото предложение за директива засяга публичните услуги в областта на железопътния транспорт, автоматизирани транспортни системи, трамвайния, тролейбусния, автобусния транспорт и въжените линии. Всички тези сектори попадат в приложното поле на новото е, предложена директива. Изключение е, има за въздушния превоз и за някои от вътрешните пристанища. Предвижда се изключение за услугите по въздушен превоз възоснова на концесия в рамките на регламент 1008 от 2008 година, както и на обществените услуги за пътнически превоз по смисъла на регламент 1370 от 2007 година. Аз обаче не смятам, че трябва допълнителни правила за възлагането на концесии в транспортния сектор. Те няма да доведат до, до подобряване на стоящото състояние, напротив, ще доведат до засилване на объркването по отношение на вече съществуващите законодателни разпоредби. Благодаря ви. Председателят благодаря от името на НП господин Крок. Благодаря на докладчика, благодаря за нейния анализ. Един вътрешен пазар, като европейския вътрешен пазар, трябва да предоставя свобода за предоставяне на услуги и тази свобода трябва да се гарантира и чрез наличието на конкуренция. Мисля, че всички са напълно съгласни с този с това твърдение. Също така е важно обществените поръчки и договорите за концесии да са възможни в сектора на обществените услуги. В Всъщност вече има много законодателни текстове в тази насока. В своето предложение комисията се опитва да внесе яснота в настоящите разпоредби. Важно е да се прави разлика между сектора на услугите от общ интерес и частния сектор. някои специфични сектори, като например електроразпределителните системи, за здравеопазването, достъпа до питейна вода и канализацията не бива да са обект на автоматична либерализация. И тук съм съгласна с госпожа Вируса. В последните послед, няколко години в тези сектори имаше много случаи на приватизациите, не винаги донесох, доведоха до много добри резултати. В някои случаи констатирахме увеличение на цените на питената вода от 16 до 20% след приватизацията на съответната инфраструктура. Ето защо наистина смятам, че е много важно да се отделят този вид услуги от останалите услуги от общ интерес. Много е важно да се спазва принципа за недискриминация. Ако пазарът бъде либерализиран, тогава всички предприятия ще имат достъп до тези обществени поръчки, но в този случай възлагащите органи трябва да наложат много, много специфични и много строи критерии. Така че принципно сме за, за подобен подход, но не бива и да отваряме котията на Пандора с прекалена либерализация. Трябва особено много да се внимава с трансграничните услуги и в случаите, когато се засягат интересите на отделните държави, като например областта на здравеопазването. По отношение на транспорта, мисля, че имаме много добър напредък. По отношение на железопътния транспорт, например, знаете, че в пакета за този вид транспорт се предвижда либерализация на пазара. И ще видим какви ще са резултатите от този първи етап на либерализация и как ще продължим за по-нататък. В сектора на железопътния транспорт а, е, има а, е, принцип за свобода на конкуренция, който е в а, е, полза на пътниците. Това върши и за сектора на въздухоплаването и сектора на морски и речен транспорт. Бях казвам, много е важно да обсъдим с Европейската комисия кои са секторите, които искаме да бъдат либерализирани. Благодаря ви. Bedanken voor, voor haar inleiding. Zij heeft een aantal zeer kritische bedenkingen geuit op het commissievoorstel. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика и за предложенията на комисията могат да бъдат прияти в голяма степен. през идните седмици господин Фелкенштайн ще следи а, това предложение и ще направи всичко възможно, ако да се подобри. Особено става дума за пристанищата, където може би ще бъде разумно да се приемат нови изисквания. В основното сме съгласни. Трябва да се подхожда критично, с това сме съгласни. Адиас. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за свършената работа. Но разбирам нейните опасения, но не мога да се съгласа, че трябва да отхвърлим предложението на комисията. Смятам, че предложението за концесиите може да бъде полезно. Не е необходимо да приеме ново законодателство, защото вече имаме законодателство за договорите, а също така и натрупана практика на съда. Но сегашното законодателство дава възможност за различни тълкувания а, и тук е необходимо да се прилага принципа за правната сигурност. Именно това е, което не е необходимо. Значи необходимо е да се създадат норми, които да гарантират правна сигурност по отношение, по отношение на концесиите. и възлагането на договори по концесии. Е, защото ако влезем в прекалено много подробности, практическото прилагане на тези изисквания ще бъде затруднено. Значи, директивата трябва да бъде по-лаконична, по-ясна, което ще бъде от полза за отрасъла. Смятам, че правото администрацията да взима решения по свое осмотрение трябва да бъде ограничено, а не разширено. Разбира се, необходима е гъвкавост, за да има адекватно предлагане на услуги на гражданите. Необходими са критерии за качеството и изисквания за предоставените услуги които да бъдат задължителни. Както докладчика с право подчертава, необходима ни е по-ясна дефиниция а, на редица области, които подлежат на тълкуване. Има някои подробности в а, а, преамбюла, които трябва да бъдат допълнително изяснени. Например, в италянската система се е, отчитат специфичните нужди на е, туристическият отрасъл. Необходимо е възлагането на договори за концесии да бъде е, да става по такъв начин, че да се избегне конфликтът на интереси. Важно е да се гарантира правната сигурност на общо европейско равнище. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика за свършената работа. Предложението на комисията е необходимо. Концесиите са една сложна материя, където е необходимо по-голяма яснота и сигурност. Комисията трябва да осигури равни условия за всички. Но предложението внася допълнително добавена стойност към а, а, въпроса, който е реден сега а, по един начин и едва ли може да бъде, дали трябва да се пледира за неговото отхвърляне. Ясно е, че са необходими категорични правила. Необходимо обаче да бъдем по-конкретни. Когато става дума, примерно, за лизинг и за други а, а, подобни договори, необходимо е по-голяма сигурност. И въпросът за пристанищата и е, договорите за тях трябва да бъдат обсъдени допълнително. Госпожа Ситровска от страна на името на комисията. Благодаря, е, господин председател, благодаря на автора на становището. Ще кажа накратко какво мисля за това, което беше е, споменато тук. Най-напред искам да подчертая, че целта на предложението е да реши сложният въпрос с възлагането на договор по, за концесия. И намерението на комисията да се преодолее хроничната липса на прозрачност при възлагането на обществени поръчки, когато става дума за концесии, за услуги. Единен пазар за тях не съществува до сега, т.е. нямаме функциониране на пазара в тази област. Това първо. Второ, проектът директивата иска да гарантира по-голяма сигурност за властите, когато те възлагат договори, за да са сигурни, че действат законосъобразно. Т.е. ще има полза и за економическите субекти, и за възлагащите договора публични органи. Но искам много ясно да подчертая, че предложението не става, не, съвсем не цели приватизацията на услуги. Това беше специално обсъждано в комисия и едно от предложенията на докладчика беше това е ясно да се заяви комисията не е имала никакво намерение, било да е екстернализирането на услугите, възлагането им на външни доставчици или тяхното приватизиране. Ставаше дума да се осигури по-голям избор на публичните органи а, да действат в условията на пълна правна сигурност, когато възлагат договори за концесии. Искам набързо да кажа нещо за някои много важни изказвания – за услугите от общ економически интерес. Напомням решението на Европейския съд, че за тези услуги също се отнасят правилата за обществените поръчки и концесиите. За тях не може да се прави изключение. Има практика да съда в това отношение, на което можем винаги да се позовем. Това първо. Второ, Решението на съда е изчерпателно по отношение на процедурите за възлагане на договори на концесии. Ще ви дам само един пример. През последните 10 години съдът 26 пъти е взимал решение по отношение на дефиницията на концесия. Тоест не всеки път нещата са ясни и именно това е ролята на съзаконодателя, комисията, Европейския парламент в случая, да допренесат за съвършенството на това, което не е донаправено. И накрая, но не най-малко по важност, предложението е неутрално по отношение на това, кой частният или публичният доставчик на услуги е по-добър. Ние не искаме да накладаме везните в нито едната, нито другата посока. Искаме само да дадем възможност а, публичните власти да взимат а, независими решения. Става дума само за рамковите условия за възлагане на подобни договори. Последното, което ще кажа, че като си има предвид, че, че този дебат се води отдавна, че той засяга деликатни въпроси, комисията Инко възложи три допълнителни проучвания, за да може и те ще бъдат а, а, представени, ще оценят въздействието, но и трите проучвания потвърдиха, че пазарът не работи в, в, в сферата на договорите за концесии, че е необходимо да се направи повече, да се подпомогнат и публичните власти, и економическите субекти. Комисията ще бъде на разположение на комисията за по-нататъчното усъвършенстване на проекта проекто документа. Благодаря. Благодаря госпожа Уилс, авторите. Да, искам още един път най-напред да благодаря на всички изказали се. Благодаря а, за вашите мнения, благодаря за вашия принос. Мисля, че господин Кун много ясно обясни, какво е мястото на услугите от общ, от общ интерес. Това са услуги, които се предоставят на гражданите. А, за мен е, това са публичните услуги от общ интерес. А, могат ли те да бъдат предоставени на частния сектор. Това е право на местните власти, които трябва да обсъдят и да а, възлагат договори а, за общи услуги от общ интерес. Не виждам смисъл да се намесваме в, в този сектор по какъвто и да е начин. Особено като се има предвид, е, че тези услуги се предлагат и ползват пряко от гражданите. И както ни каза, е, както ни каза комисията, има изследвания по отношение на публично-частното партньорство. В случая публичните услуги ще пострадат. И знам, е, че в този сектор има възможност за печалба ако, примерно, искаме да построим едно училище, може да прибегнем до публично-частно партньорство, но ще ни излезе по-скъпо. Това трябва да се има предвид при договори за концесии и при договори, които траят, особено които траят дълго. Десетилетия понякога. Сега, а, за а, а, публичните, а, а, за обществените поръчки. Има разлика обаче в обществените поръчки, е, примерно в строителството и, или в услугите от общ интерес. Колкото до, колкото до пристанищата и пристанищните съоръжения, трябва той е това е един специфичен отрасъл специфичен пример за нас. Е ясно, че не трябва да се не трябва да се да сключват договори за концесии, за, които засягат терените. А, там положението е, е ясно. И е много различно от другите сектори. В позицията на комисията има нещо обаче, което е достойно за съжаление – а то е, че при възлагането на поръчки се вземат предвид специфични критерии, но няма никакви ограничения за тарифите, които прилагат частните економически субекти. Ако сравниме, примерно, публичните с частните ценоразписи, Е, се оказва много пъти, че частните услуги много често подбиват цената, предлагат ниски цени, за да получат поръчката, а пък след това предлагат съвсем други цени. това е, се изтъква от редица колеги, не само от нашата комисия и от други комисии. Необходимо е този въпрос да бъде обсъден с докладчиците в сянка. И тези, които отговарят а, за тази тема в различните групи, сигурен съм, ще може да намерят начин а, за компромис и да върват напред. 27 октом, септември е крайният срок. Гласуването в нашата комисия на 6 ноември и на 18 декември в ИМКО. Така че крайен срок за изменение 27 септември отново при нас гласуване на 6 ноември и след това през декември в Имко. Благодаря ви много. А сега преминаваме към заседанието на координаторите. Моля те да се съберат колкото може по-скоро.